и излизаме извън пределите на структурите, с които разполагаме в европейското право. Ние ще останем в неговите предели. Е, е. Благодаря, е, господин комисар. Повярвайте ми, ако мога да кажа нещо като човек, идващ от бивша комунистическа страна, познавам ситуацията оставам с впечатлението, е, че е, това положение наподобява е, и това в моята страна. С това приключваме дискусията по въпроса. Следващата точка в дневния ред е енергийната стратегия на Световната банка. Госпожа Келер е автор на устния въпрос. Давам ми думата за 5 минути. Благодаря. Милиард и половина души в света нямат достъп до електричество. А достъпът до енергия е, е ясен признак е, дали е, тези хора живеят в мизерия или не. Необходим е всеобщ, надежден и достъпен начин по а, който хората и в градските, и в селските райони могат да а, получават енергия. Най-сигурният подход е децентрализацията при използването на възобновяеми енергоисточници. Производството трябва да бъде не само надежно, но и да отчита такива проблеми като човешкото здраве, опазването на околната среда – измененията на климата и така нататък. Изкопаемите горива не могат да решат проблема. Те имат чудовищни последици за здравето на хората и за климата. Същевременно хората, които живеят в крайна бедност, още повече страдат от използването на изкопаемите горива. Те са скъпи, Цените им непрекъснато растат, колкото повече намаляват количествата нефт и природен газ. Централизирани, сковани и иерархични а, са системите а, за електроснабдяване а, на основата на изкопаемите горива. Затова възобновяемите енергоисточници са реалната альтернатива. В развиващите се страни има изобилни количества от тях. Това е силата на вятъра, слънчевата енергия могат да се използват економически целесообразно и да овластят хората, да им дадат енергия в буквалния и в преносния смисъл. Световната банка обаче продължава да настоява за използване на изкопаеми горива. Все още е малък делът на възобновяемите енергоисточници. Независимо от изразените предпочитания, изкопаемите е, горива също така допадат на финансовите посредници, а тях а, е, не ги контролират а, е, в достатъчна степен. Така десетилетия наред редица страни ще бъдат обречени е, да разчитат на въглища. Не това е бъдещето. Енергийната политика на Световната банка страда от липса на прозрачност – трябва да се определят ясни изисквания, на които трябва да отговарят финансовите посредници, за да участват в многостранно финансиране. 40% от заемите на Световната банка за частния сектор минават през тези посредници. Голяма част от заемите са именно за енергетиката, особено за добивните компании. Но за разлика от преките инвестиции в проекти, няма информация по тези схеми, която да е обществено достояние и за това много трудно се последява дейността на финансовите посредници. Ниско въглеродни енергоисточници са наречени и огромните водно-електрически централи, но това са хидросъоръжения, заради които мнозина трябва да бъдат изселени от своите родни места, защото те обхващат много голяма площ. Въглеродният диоксид няма да изчезне от това, че той ще бъде уловен и съхранен чрез различни схеми. Никой от нас не може да е сигурен, че той е, през следващото хилядолетие спокойно е, ще е, стои в хранилищата. Същото се отнася до атомната енергия. Огромни са количествата въглероден е, диоксид, когато се използва ураново гориво. Това не е устойчиво, не е безопасно, затова терминът ниско въглеродни енергоисточници трябва да бъде пояснен или сменен с нещо друго, иначе ние ще гласуваме против. Малките производствени мощности в селските е, райони може да се е, постигне различна от сегашната ориентация към изкопаемите горива и големите вец. Трансферът на технологии ще се обесмисли, ако не бъдат защитени подобаващо правата на интелектуална собственост, без да се ограничава достъпа до нови технологии в енергетиката и в останалите отрасли. Трябва да изпълняваме обещанията си. Госпожо Келер, приемате ли синя карта от господин Мартин? Разбира се. Заповядайте, господин Мартин. 30 секунди имате. Благодаря. Само а, искам да ви поздравя за казаното и за вашия анализ. Въпросът ми обаче е следния. Знаем тези проблеми вече продължение на две десетилетия. След като се занимавате така задълбочено по тези въпроси, кара ли ви нещо да се чувствате по-оптимистична? Дали ще има някакъв напредък? И дали в крайна сметка Световната банка върви в правилната посока сега? Indeed, we have been... Дискутирахме този въпрос повече от две десетилетия и аз наистина се надявам, че Световната банка ще се извлече полката. Защото наистина бъдещето е в въз, въз, възобновяемите източници на енергии. Необходимо е да се правят макар и малки стъпки, но те не са достатъчни на този етап, защото прекалено много е акцента и дела на вецовете, на изкопаемите горива. Това не е устойчив процес за никой, така че се надявам, че този парламент ще направи едно ясно изявление. Ние искаме ясна енергийна политика, която ние ще лансираме в света, посоката в която искаме той да върви. Така че в крайна сметка бихме искали да се развиват е, устойчиви енергоисточници, които са възобновяеми. Благодаря ви. Yes. Thank you very... Благодаря, госпожо Келер. А сега думата е ваша, господин комисар Пибелгс. Президента. Благодаря, господин председателю. Много силно изявление може да се направи. Тук Световната банка играе специфична роля в света, особено по въпросите на развитието и за това програмата и трябва да бъде приветствана. Тя е съсредоточие на стратегии за развитие. Така че аз смятам, че на а, този въпрос трябва да обърнем цялото необходимо внимание. Също Същевременно обаче не бива да забравяме някои елементи, които имат основно значение, когато формулираме реакцията си на стратегията. Все още има доста голям брой домакинства, които са лишени от достъп до какъвто и да е вид енергия. Вярно е, че от 20 години се обсъжда въпросът, но големите инвестиции в енергийния сектор и а, в предоставянето на енергийни услуги а, не са на лице, за да стигне енергията до а, стотици хиляди, дори до милиони а, хора. Мисля особено за пояса а, Субсахарна Африка. А, това е огромна трудност. Второто, което трябва да вземем предвид е растежът. Всяка от страните а, тръгнали по пътя на развитието, има а, много голямо нарастване, ръст на а, търсенето. А ръстът на търсенето а, трябва а, да бъде съпроводен от ръст на предлагането. Това е допълнителна трудност. И трето, а, пункт, по който напълно съм съгласен с госпожа Келер, трябва да мислим за устойчивост. Каквото и да се прави в енергийния сектор, трябва да преценяваме последиците за промените в климата. Знаем, че в момента енергийният сектор е най-големият източник на парникови газове. Освен това, трябва да мислим и за цените на твърдите горива. Тъй като не бива да забравяме, че е, тази трудност, свързана с цените на твърдите горива, все още е пред нас. Може би по-дълго ще остане пред нас, отколкото очакваме, но тя категорично има своята роля е, в изпълнението на стратегията. Затова очаквам парламентът да обърне сериозно внимание на зелената книга за политическата ориентация на Европейския съюз, в която зелена книга особено акцентираме използването на възобновяеми енергийни източници в развиващите се страни. Ако не предприемем тази пионерска стъпка, е много трудно да убедим Световната банка и други, че трябва да насочим инвестициите а, към възобновяемите енергийни източници. Надявам се, че ние ще успеем сами да инвестираме в възобновяеми енергийни източници на своя територия. Това изисква голям кораж. Вярно, изисква и доста финансови средства днес. Но Енергията, енергетиката, енергийната стратегия по принцип изискват а, инвестиции. А, тези, които очакват нарастване на цените, категорично биха чули моя отговор. Възобновяемите енергийни източници трябва да бъдат сърцевината на нашата стратегия за бъдещето. Тези източници днес ни дават увереност, че можем да стимулираме промените в развиващите се страни. Аз също вярвам, че има много голям потенциал. От всички гледни точки ВЕЦ са доста проблемни, но има много изследвания, които показват, че доста страни имат в така хидромощности голям потенциал, така че тук се поставят допълнителни въпроси и то в доста голям мащаб. Но пак ще кажа, трябва да поведем другите с пример. Ако ние направим съответното обсъждане по Зелената книга а, за политиката на развитието и ако парламентът ни подкрепи, ние имаме по-голям шанс да убедим Световната банка да ни последва и да обърне по-голямо внимание върху и, и, инвестициите в по-надежни енергийни източници. Сега, е, за инвестициите в е, въглищата е, в бъдеще, Световната банка под ръководството на Боб Солек има своите констатации и изводи. Тя е наш съюзник, не трябва да се страхуваме от нея и да мислим, че ни е конкуренция, но наистина трябва ние да поемем водещата роля. Искам да се спра на проблема за Европейската инвестиционна банка, защото той бе част от въпроса. 3,1 милиарда евро се отпускат на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн по силата на споразумението от Котону. Там има съответен механизъм за енергетиката с съответно опазване на околната среда. Доколкото знаем, няма проекти във връзка с твърдите горива. Много ясно ориентирана е общата ни политика. Енергийните проекти са ориентирани към възобновяеми източници, да кажем слънчева енергия, хидромощности и така нататък. Направено е предложение а, от а, комисията а, за периода 2011-2013 година да се отпуснат още 2 милиарда евро за подпомагане на дейността на Европейската инвестиционна банка по проекти пък в Латинска Америка. А, така че а, трябва да имаме предвид, че и правилника на Европейската инвестиционна банка банка а, предвижда финансиране а, само ако а, от екологична, економическа, социална гледна точка са устойчиви проектите. Господин председателю, на фона на всичко казано, а, мисля, че а, сме а, направили доста вече, но още можем да направим, за да поемем а, ролята на истински водач а, в областта на енергийния сектор. Благодаря, господин комисар. Сега от името на политическите групи, най-напред за е НП, господин Свенсон. Две минути. Господин Свенсон. Благодаря, господин председателю. Въпросът, който обсъждаме тук е, е важен, въпреки късния час говорим за това да не се отпускат толкова инвестиции, да не се влагат толкова средства в твърдите горива. Сега Световната банка много хубаво прави стратегия тук можем да говорим за стратегията на Моркова. Е, трябва не само е, някои проекти да ги прекратяваме и да спираме финансирането, а трябва да мислим и за финансиране на други проекти. Трябва да реагираме и да действаме конкретно в Европейския съюз, да помогнем на хората в развиващите се страни в Африка, в Азия, в Латинска Америка. Е, господин председател, мисля, че именно това имаше предвид комисаря в уводното си встъпление. Казах, казано бе е, е вече, е, че е, милиони хора умират млади, защото нямат подходящи жилища, нямат енергия, никаква енергия в тези жилища. В Съединените щати и дори домакински уреди вече се използват с слънчева енергия и трябва да се разбере, че е необходимо да се предприемат действия не бива да се секат горите, за да се горят дърветата, не бива да се копаят въглища, за да ги горим. Слънчевата енергия трябва да замести всички тези стари източници. Когато говорим за альтернативни източници, слънчева енергия, ветрена енергия, да, разбира се, това е целта да бъдат те използвани, но нека действаме конкретно. Европейският съюз не бива да изостава. Той трябва да бъде на ниво, за да замени тези твърди горива, които не бихме искали да се използват нито при нас, нито в развиващите се страни. Благодаря. От групата на социалистите и демократите, господин Арсенис. Две минути. Епитрове Пибалс, Катархина Синхаро. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, госпожо Келер, много благодаря на двама ви за работата по тази тема. Енергийната стратегия на Световната банка по никакъв начин не може да бъде наречена устойчива. Госпожа Келер посочи някои мащабни проекти, които далеч не са устойчиви, особено АЕЦ. 300% е увеличението на финансирането за проекти, които не се основават на възобновяеми енергоисточници. Подходът на Световната банка към изкопаемите горива е скандален – напълно се пренебрегват екологичните последици от такива проекти и същевременно обсъждаме въпроса колко трудно се осигурява финансиране е, за производствени мощности на основата на палмово масло. Видимо, дневния ни ред се разминава. Трябва да се изясни какво означава а, пълно и свободно даване на съгласие. Пълния горивен цикъл трябва да бъде взет предвид, когато се одобрява един проект. А когато е проект за атомна електроцентрала, то тогава пълния горивен цикъл е периода на полуразпад на ядреното гориво. Това трябва да знае Световната банка. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин Гьоренц от името на либералите и демократите. Две минути. Господин председателю, по своя мандат Световната банка трябва да допринася за изкореняване на бедността в развиващите се страни. Каквито и да са проектите, подкрепени от нея, целите винаги трябва да са едни и същи, независимо дали става дума за инвестиции в базовите социални сфери, здравеопазването, образованието, економическото развитие. Всичко това трябва да съответства на нейната мисия, а и именно борбата с бедността. Това е един от нейните приоритети. Ние такъв мандат сме дали на банката. Що се отнася до устния въпрос, предмет на нашите разисквания – където се изразяват резерви. По отношение на използваните проекти бих казал следното. Първо, условията за финансиране на проектите трябва да съдържат критерии за оценка от самото начало. Трябва да се знае какво ще се оценява и тези критерии за оценка да бъдат обявени от самото начало на проектите. Втора бележка – Политическия диалог между Световната банка и нейните партньори трябва да бъдат съсредоточени върху економическата политика както на заемополучателя, така и на заемодателя. Трето, Когато са защитими разходите, възобновяемите енергийни източници трябва да имат предимство. Четвърто, и благодаря на комисаря Пибалкс, че в това отношение се изказа във връзка с казаното от госпожа Келер – е, Световната банка трябва е, да вземе предвид е, нашите бележки. Тя трябва да възприеме приоритетите, определени от други структури, в частност Европейската инвестиционна банка, като се има предвид, че членовете на Европейската инвестиционна банка е, държавите е, членки е, са и членове на Световната банка. Не можем да претендираме, че нямаме никаква възможност за влияние. В Световната банка също можем да организираме дебат, полезен за решаването на въпросите, повдигнати от госпожа Келер, която, между другото, поздравявам за прекрасната и работа. Председателят, благодаря. Следващият оратор Мариса Матиас, две минути и половина. Благодаря, господин председател, и Аз искам да кажа най-напред, че се възхищавам на работата на колегата Келер и 100% подкрепям поставените въпроси. И до сега съм, не съм направила нещо, което сега ще направя, но то си струва труда. Има поредица от документи а, с общи белези и за които се говори съвместно. А, не бива а, да ги намесваме. Имаме въпрос, имаме отговори, Казва се, е, че е, програмата е, за електричество в селските райони, финансирана от Световната банка, не е довела до намаляване на бедността в тези райони. И трябва а, да помним, че за 2011 година ни се казва, че ще се промени енергийната политика на Световната банка. Мисля, че това е сфера, в която може да се води много а, конкретна борба а, против бедността. И за това трябва да призовем Световната банка да възприеме такъв подход, че той да донесе максимални ползи. Същевременно този подход трябва да ни позволи да се борим с промените в климата. Сега, твърдите горива е, имат е, огромна роля е, в световния енергиен микс, но тяхното предимство трябва да бъде поорязано. Надяваме се, че от 2015 година а, така решаващата роля на твърдите горива ще а, отпадне. А, това ще трябва да стане чрез необходимото финансиране. Значи има цяла поредица от такива декларации, а, които то призовават Световната банка да инвестира в местни а, проекти с малки мащаби и а, трябва да вземем предвид редица е, съображения, различни от енергийните, е, в частност, свързаните с промените в климата. Вземайки повод от е, казаното от преждеговорившите, мисля, че не трябва само на декларации да разчитаме. Защо правим такива елементарни изводи? Защо продължаваме да казваме, че който плаща, той поръчва музиката? Когато се е, вземе е, решение, е, а именно енергийната политика да е предмет на световна координация, то трябва да се изпълнява. Е, извинявам се, че просрочвам времето си. Е, ако става дума за модели на развитие, не можем да казваме на развиващите се страни, че непременно те трябва да приспособят модела си към нашия. Арогантността има граници. Благодаря, господин Мартин. Две минути. Благодаря, господин председател. През 70-те години, началото на 80-те, Екологическата слепота на Световната банка беше поразяваща. И тогава чувахме такива речи, каквито чуваме сега. Много обещания за реформи. Десетилетия по-късно, поради редица основания, а аз съм наскоро е, посещавал страни, които се наричат развиващи се страни, ставаме свидетели на факт, че наистина изумително няма ги е, проектите за залесяване, няма ги във Виетнам е, е, на различните инсталации за слънчева енергия. Къде са тези инсталации? В Кения нищо няма никъде. Сякаш европейският модел просто се преповтаря. Играе се на интереси. А гражданите от третите, страните от трети страни казват, не искам да живея в Карибските страни, искам да живея в САЩ. Ами как да се изненадаме? от е, това, че има опашки от хора, които искат да дойдат да живеят в Европа. Разочароващи са всички тези дебати и наистина ръка, ръка, радикализацията на милиона хора е едно от последствията. Стига толкова. Всеки, който а, очаква резолюция от Европейския парламент, ще знае, че това не е всъщност устойчив начин на решение. Трябва да говорим с много по-ясен глас, много по-твърдо. Трябва да призовем Световната банка да действа. За какво са всичките тези комисии? За какво са тези комисии за развитие, АКТБ и така нататък. Защо се, ако нищо не се случва, в крайна сметка няма промени от 70-те години насам? Възмутително е. И тук приключваме с е, изказванията по партийни групи. Индивидуалните оратори има думата. Господин Качмарек е първият от тях. Имате думата. Господин председателю, госпожи и господа, днес всички знаят колко голямо е значението на е, енергетиката за развиващите се страни. Знам какво причиняват растящите цени на енергоносителите и на е, енергията е, в Африка. Поискахме разделно гласуване по някои е, пунктове от резолюцията, защото според нас на места е твърде критична резолюцията към Световната банка. Смятам, че ние не можем да критикуваме е, една външна институция по този начин и да обясняваме коя енергия е чиста, коя е желателна и коя не. Развива се атомната енергетика и в Европейския съюз. Зависимостта от нефта и природния е, газ означава, че трябва да се направят допълнителни вложения в намаляването на въглеродните емисии. Много трудно е, е да даваме съвети навън как да бъдат е, посрещнати енергийните нужди, когато ние постъпваме по този начин. Да, вярно е, че проектите трябва да бъдат е, с ниски нива на емисиите въглероден диоксид, да се намали енергийната зависимост, да се увеличат енергийните носители, които са възобновяеми по характер – но трябва да се изясни кой вид енергия ще помогне най-добре на хората да превъзмогнат бедността. Необходим ни е комплексен подход, който да отчита всички обществено-економически аспекти при разработването на нови проекти. Задачата е мащабна и Световната банка е, имаше смелостта да се заеме с нея. Обръщам се и към комисаря Пиебакс с убеждението, че трябва да се подкрепи тази стратегия. Благодаря. Давам думата на Силвия Адриана Тикал. Благодаря, господин председател, господин комисар. 1,4 милиарда хора в света нямат електричество. Имайки предвид проблема за достъп до електрическа енергия, можем да кажем, че на практика целите заложени в стратегия 2020, 2020 няма да бъдат постигнати след като такъв огромен брой хора нямат електрическа енергия. 40 милиарда долара ще са необходимите инвестиции или 0,6% от БВП за инвестиции в тази насока за да могат е, хората от развиващите се страни да имат е, достъп до електрическа е, енергия. Има специално по-големи разходи по отношение на предоставяне енергия в отдалечените страни. Необходимо е да се стартират проекти. Проблем съществува и в управлението на проекти, особено в селските райони Проблемите, свързани с генериране на енергия, от друга страна, могат да гарантират работни места и по този начин да се осигури економически ръст. Доклада на Световната банка сочи, че производството на енергия от възобновяеми източници може да има въздействие върху енер... сигурността на енергийните доставки в Индия. И може да се доведе до спадане цената на нефта. Световната банка следователно следва да подкрепя проекти, които са насочени към увеличаване на енергийната ефективност – и подкрепят е, местната, местния отрасъл. Благодаря ви. Господин Балчитис. Благодаря, господин председател. Господин комисар, най-напред искам да благодаря на вносителя за навременно поставения валиден въпрос – енергийната бедност, енергийният недоимък остава е, голям проблем. И това е а, е, просто а, е, един от начините за повишаване на качеството на живота в развиващите се страни. Енергийният недоимък пречи на економическия растеж. Всъщност, економическото развитие на тези страни се препятства и те продължават да бъдат бедни. Много е, е обезпокоително, че около 1,5 милиарда хора нямат достъп до електричество а, а 2 и половина милиарда а, използват а, от тъй а, нареченото а, биологично гориво или гориво с биологичен происход. А, около 2 милиона души според Световната здравна организация ежегодно умират а, заради използването на такова гориво. Също така е жалко, че използването на твърди горива все още е по-широко от използването на устойчиви енергийни източници. Така развиващите се страни остават сред най-големите замърсители. Лидерите на е, страните от е, Г20 е, заявиха желанието си да бъде намалена употребата на твърди горива. Подкрепата за такава употреба трябва да бъде прекратена изцяло след 2015 година. Но всичко това изисква засилен контрол върху съществуващите проекти, за да е сигурно, че предлаганите средства се използват наистина по предназначение. Председателят. Благодаря, уважаеми евродепутати. Почти приключваме този дебат. Спонтанни изказвания предстоят господин Пол Рубих. Господин председателю, Бих искал специално да благодаря на комисаря Пия Балкс. Предишният му ресор беше енергетиката и той е много добре запознат с нашата енергийна е, стратегия. Много е, се радвам, че така добре сътрудничехме по е, тези въпроси. Европа трябва да бъде и субект, и платец на проектите в енергетиката. Европейските институции могат значително да повлияят върху стратегията на Световната банка, за да се насочи помощта за развитие към семейното производство, към малките и средните предприятия. Икономии от мащаба могат да се постигнат по този начин и да се намалят потребностите от инвестиции. Съхраняването на енергията е ключов въпрос, който трябва да бъде решен в процеса на развитието. Благодаря. Благодаря, Шон Кели. Има думата за една минута. Благодаря. Вероятно, тези, които са в залата сега, са захранени от някакъв източник на възобновяема енергия. Както и да е, дискусията е наистина много разнообразна. Това никак не е интересненадващо, защото е важен въпрос. Господин комисар, вероятно, постигна най-добър баланс или поне по-добър от много от нас по отношение на темата. Някои неща трябва да се уточнат. Първо – дали страните са в развитата и развиващата се част от света? Ако имат източници, изкопаеми, ядрена енергия, трябва да използват. Въпросът е дали ще ги финансираме или не обаче. Очевидно в Европа, по отношение на Канкун, например, ние бихме искали е, да се развива дневния ред, свързан с възобновяемите източници. И това наистина е, е правилно. Но Световната банка би трябвало да бъде е, подтласната да финансира подобни проекти. Е, Председателя, благодаря ви. И господин комисар Пибалк сега има думата на края на дебата. Имате думата. Uh, Мисля, че този дебат е много важен, е, независимо от е, късния вечерен час. Защото, според мен, енергийната стратегия на Световната банка е възможност. Възможност наистина да се изправим лице в лице е, с предизвикателствата в енергетиката. Ако чуете е, какво говорят международните агенции в областта на енергетиката за възобновяемите източници. Мащабът на предизвикателствата е огромен, но заедно с Световната банка можем да предизвикаме промяна. Ние не можем да се върнем години назад в историята си. Много скромна беше първоначалната ни цел 18% от енергийния микс да бъде от възобновяеми енергийни източници. Сега вече сме много по-напред. Световната банка прави процеса много открит. Можем да се възползваме от тази си енергия. Трябва да участваме със своя принос и Световната банка е готова да сътрудничи с нас. Ако стимулираме и даваме примери, Световната банка ще е готова да откликне на този пример. Затова мисля, че трябва да подходим към този процес с открити сърца Амбициозни са целите на Световната банка. В противен случай много хора ще останат на тъмно. Трудно е да се определи от къде е да се почне. Мисля, че най-напред все пак трябва да се съсредоточим върху достъпа до енергия. Този достъп означава не само да имате достъп абстрактно, но той да бъде устойчив и достатъчен достъп това, което е голямо предизвикателство страните, с които работим, е голямата има хармонизация. Така се е променя енергийния алгоритъм. Енергийната ефективност, колкото и странно да звучи, също трябва да влезе в стратегията именно по тази причина. Имаме механизъм а, за енергетиката с 200 милиона евро финансиране. Не можем да направим прекалено много с тази сума, но а, а, трябва да помислим така и а, за нещо като запазена марка в областта на енергетиката за Европейския съюз. Мисля, че възобновяемите енергийни източници могат да се превърнат в такава а, марка. И е, това ще бъде същевременно много голяма стъпка към борбата с промените в климата. Председателят, благодаря господин комисар. Накрая ще ви кажа на унгарски.